но преговорите в областта на рибарство, рибарство ще бъдат много важни, може би дори решаващи в процеса на присъединяването на Исландия към Европейския съюз. И така, госпожо председател, дами и господа, в заключение, мисля, че може да се каже, че нашата програма е доста натоварена за втората половина на годината. И сигурен съм, че след приятното прекарване на летната вакансия ще бъдем готови да се заемем с подновени сили към решаване на проблемите за един важен период за полагане на основите, на устойчиво развитие и стъпка по стъпка да изграждаме една основа за дългосрочно управление на сектора, което ще гарантира нашите деца да могат да се радват е, на обилна и вкусна риба в бъдеще. Благодаря. Е, ще бъда готов е, да отговоря на вашите въпроси. Много ви благодаря и аз, господин председател на ротационния на ротационното председателство на съвета. И сега минаваме към изказвания най-напред на координаторите. Първи кръг въпроси от страна на координаторите, след което останалите колеги ще имат също възможност. Кажете само в колко часа точно трябва да си тръгнете и ще се постараем да се съобразим. Госпожа Патрао Неве се първата, пожелал да се изкаже от името на ЕНП. Моля да бъдете кратки. Разбира се, координатори и координаторите имат малко повече време. Eu começo por eh, saudar o ministro e desejar-lhe as maiores... Бих е, искала да приветствам с добре дошъл министъра и да го поздравя във връзка с поемането на е, задълженията свързани с бългийското председателство. Онова, което казахте, беше много интересно. Представихте много ясно един доста натоварен дневен ред, но не смятам, че сме в толкова тежко положение. Много често има амбициозни планове, но изпълнението им е трудно. Мисля, че в този случай, въпреки че дневният ред е доста натоварен, той е напълно осъществим. И според мен изходната позиция, от която тръгваме, е много благоприятна. В цялото ви изказване очевидно вие поставяхте силен акцент върху връзката между рибарството и науката, т.е. науч, социално-економическите и екологичните съображения. Това са съображения, които са винаги важни и те са определено важни за Европейския парламент. В своя документ за реформата на ОПОР парламентът набеляза три стълба за реформата – социални, економически и екологични. Ето защо аз мисля, че ние трябва да поддържаме баланс между всички въпроси. Това очевидно няма да е никак лесно да се постигне, но според мен само така можем да постигнем успех в бъдеще и за това няма друг път, по който да вървим. Вие споменахте за научните гледни точки, гледните точки на рибарите. Понякога казахте, че тези две гледни точки са, си противоречат една на друга. Понякога обаче, според мен, е повече въпрос на диалог и на комуникация. Едва ли е толкова трудно? Напълно реалистично е Белгийското председателство да доближи позициите на рибарите и на учените и това е задължително за устойчивостта на рибното стопанство. Смятам, че няма да е труд, че нещата ще се получат, ако се положат усилия за диалог. Рибарите би трябвало да разберат, че ако няма устойчивост на запасите, просто няма да остане риба. Учените също така не може да не разбират, че рибното стопанство и рибната индустрия трябва да продължи да съществува. накрая, няколко думи за взаимоотношенията между трите институции, особено взаимоотношенията с Европейския парламент във връз с оглед на промените след влизането в сила на Лисабонския договор. Ние навлизаме в второто 6 месечие след приемането на Лисабонския договор и взаимоотношенията между трите институции все още предстои да бъдат разбрани както трябва от всички институции. Европейският парламент е най-представителната институция, тъй като е пряко избран орган. И ние много държим да се постигне съгласие и да, по този начин да се даде принос за развитието на а, опор. Смятаме, че трябва да участваме на всички равнища на взимането на решение, за да дадем своя принос за устойчивото развитие на сектора. А, господин председател, аз съм убедена, че можете да разчитате на подкрепата на парламента, но пък и ние ще разчитаме на вас за да се осигури нашето участие на всички форуми, така че консенсусът, който е изграден тук, да може да се пренесе върху усилията за постигане на координация и последователност между различните политики. По плановете за устойчивост устойчивост в средносрочен и дългосрочен план и преговорите с Ирландия и Норвегия, мисля, че ни би трябвало да участваме там. За съжаление, нашият гост трябва да тръгне в 10 без 15. Госпожа Родо снима думата, след това ще преизчислим колко време даваме на останалите. Много благодаря господин Петърс. Добре дошъл и от мен. Много съм удовлетворена от това, което чух във вашето изказване. Ще бъда кратка и ще построя изказването си върху някои ключови думи, които чух от вас. Много се радвам на духа на сътрудничество, който засвидетелствате, За засвидетелствахте, защото в противен случай никога не бихме управлявали успешно риболова. Смятам обаче, че опита, опита на бранша трябва да бъде взет под внимание. Единствено така ще съумеем по-добро управление, защото винаги, когато рибарите са склонни сами да предоставят данни, тези данни ще бъдат по надежни по-надежни и ще отразяват по-добре действителността. Моля да помислите по този въпрос. Много се радвам, че ще има симпозиум, както обявихте в Остенде. Приемам поканата ви. Надявам се да не съм единствената. Именно там бихме могли, например, да поставим този въпрос. Други два пункта. На случая на Исланди, исландският случай – в областта на риболова. Има много какво да се направи, защото исландците желаят да предпазят своята собствена риболовна флота, но това просто няма как да се случи и преговорите ще бъдат тежки. Надявам се, че преговарящият екип ще се справи Сега преминавам към третия пункт, свързан с риболовните споразумения. Много бегло го очертахте. Аз смятам, че е от изключителна важно, важност този въпрос за риболовните споразумения. Госпожа Фрага всъщност вече зачекна този въпрос и ви каза, че сме ядосани, казано направо, защото съветът не ни позволява да участваме дори в качеството на наблюдатели в тези преговори. След Лисабонския договор това е наше право. Така че се обръщам към вас с молба да направите нещо за нашето участие. Със сигурност няма да приемем това продължаващо изключване, на което сме подложени. Споразуменията, риболовните споразумения, после винаги стават обект на спор и недоволство, свързани с економически интереси, с зачитането на човешките права, с устойчивото, стабилно развитие, околната среда и така нататък. Затова е повече от необходимо да следим отблизо, да разполагаме с информация. Много ви благодаря. Благодаря ви, госпожо Родост. И сега от групата АЛДЕ господин Галагер, който освен това е докладчик по доклада за многогодишния план на Атлантическия сафрит. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на представителя на председателството. Благодаря за това, че ни осведомихте за вашата програма през следващите 6 месеца. Разбирам, че времето е кратко, затова няма да се спра на всичко, което вие споменахте. Това са повече или по-малко очаквани неща. Общата политика в областта на рибарството, където вие трябва да направите не малко. Но това, което искам все пак да спомена, това са някои въпроси, където вие може да помогнете на рибарския сектор през тези няколко месеца. В момента се намираме по отношение на скумрията в много сериозно положение. Островите Фаро, Исландия, Норвегия и Европейския съюз всички ловуват за скумрия. Трябва обаче да осигурим устойчивостта на запасите. Това не можем да направим сами. През декември, през декември миналата година Водихме преговори с Норвегия. Разбирам, че се постига напредък с островите Фарол, Но сериозен е проблема, че Исландия увеличи своята квота от 4000 на 130 000 тона. А, значи над 40 пъти увеличение. А ние а, разчитаме на един и същи рибен запас, на един и същи ресурс. А, това не се споменава в, в споразумението за присъединяване ако Исландия продължава по този начин, няма да има скумрия за никой. Това е едностранно решение, което аз, Исландия е вземала сама и аз а мисля, че господин председател, тук имате нещо, което трябва сериозно, роля, която трябва да изиграете. Знам, че комисарът Даманаки а, а, също се отнася сериозно към този процес. Този проблем трябва да се реши и в рамките на преговорите за присъединяване защото успехът на вашето председателство ще бъде оценяван по това дали вие ще можете да решите този въпрос. По отношение на Скомрията, господин председател, а, трябва да кажа, че а, има, а, аз беше ми възложен доклад от името на тази комисия. Срещнах се с заинтересованите страни, работихме много добре. Почти успяхме, почти успяхме да решим въпроса с ирландците нямаше, нямахме проблеми, но а, а, сега в Стормонт а, а, работата на комисията е парализирана. А, работим работихме много добре заедно, почти постигнахме резултат, но сега сме в положение, където съветът, който съветът е получил, е, е, не е този, който съветът би искал да получи. разбираме, че не можем да, бъдем, да, да участваме в определенето на квотите, но искаме да работим с съвета, за да може да решим този въпрос. В заключение искам да кажа, наистина науката е важна, вие поставяте ударение върху науката, но не по-малко важна е информацията, която заинтересованите страни могат да ви предоставят. И за тази цел трябва да работим заедно защото създаването на регионалните съвети е беше много важно. Те са много важни органи, които имат да играят много голяма роля. Вие трябва да помогнете на всички, на целият Европейски съюз за решаване на проблема с кумрията. Този въпрос трябва да бъде високо във вашия дневен ред. Не можем да изчакваме реформата на общата политика в областта на, на рибарството, за да бъде решен този проблем. Надявам се по време на вашето председателство и най-много по време на следващото председателство този въпрос да бъде решен. Нека да работим, за да постигнем напредък в този, по този въпрос за благото и в името на рибарите. Благодаря сега от името на зелените госпожа Льовин. Eh, Благодаря. Добре дошъл, господин председател. Много беше интересно да изслушаме вашите приоритети за следващите 6 месеца. Що се отнася до реформата на опор, Очевидно е, че вие поставяте акцента върху научните данни. Също така споменахте, че преговорите по общия допустим улов и квотите и многогодишните програми би трябвало да се основават на научни заключения. Казахте, че нещата звучат просто на думи, но на практика са сложно. Мисля, че факта, че не, са, не бяха набелязали основните проблеми, стигнахме до сегашната тежка ситуация. 80% от рибните запаси са предмет на прекомерен улов. Това означава, че 20% вече са извън безопасните биологични граници. Има нужда от научни данни, но аз се питам какво възнамерява да предприеме Белгийското председателство, за да се променят нещата. Друг въпрос е свързан с това как ще работи Белгийското председателство на предстоящите преговори за квотите и общия е, допустим улов. Всички знаем е, какво казват учените. Представете си в е, каква ситуация щяхме да седме днес, ако бяхме следвали съветите на учените. Рибните запаси щяха да са в много по-добро състояние сега. Смятам, че рибният сектор също щеше да бъде в много по-добра ситуация. Сегашната ситуация, според мен, не е от полза за никого. Ето защо аз бих искала да чуя основните, така най-важното становище на председателството. Всички знаем, че трябва да се оказва економическа подкрепа на сектора. Искам обаче да чуя какво мислите вие за това как да се постигне компромис между краткосрочните потребности на сектора и дългосрочната устойчивост? Мисля, че това последното би трябвало да се основава на научни данни, тогава когато договаряме а, квоти. Още нещо, което не чух във вашето изложение. А, Докъде е стигнало положението в Европа? Знаем, че европейските морета са застрашени а, от най-тежкия свръхол в света. Вие поемате председателство а, в посредата на годината и неизбежно ще трябва да решавате тези въпроси. Господин Галахър каза нещо за изхвърленият нежелан улов може би трябва. Ще продължи да се анализира и идеята за забрана на този брак. Може би трябва да продължим и с двустранни преговори. Председателката. И сега на... даваме думата на господин Грубарчик от името на консерваторите реформистите. Благодаря, пани przewodnicząca. Е, witam serdecznie pana Благодаря, благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин министър, Искам да ви пожелая пълен успех в работата по време на вашето председателство. Искам да ви обърна внимание върху нещо, господин министр, което смятам за важно. това е липсата на достоверна научна информация. Много често просто не разполагаме с данни. И това е разбираемо. И именно поради тази липса на информация, много често се правят важни решения, решения по отношение на допустимия улов, по отношение на квотите, без достатъчно информация. Всичко това е свързано и с системата на докладване, с системата на ощетоводяване, а също така и с установяване на запасите, рибните запаси. Смятате ли, че на симпозиума, който ще организирате, като част от вашите усилия за създаване на обща политика в областта на рибарството, ще бъдат ли разгледани тези въпроси, които са за мен повод за загриженост? Ние обсъждаме тези въпроси вече цяла година. А, така че бих искала да ви призова да започнете да действате. Защото бездействието вреди на рибарите. А ясно е, че нашата политика в областта на рибарството не се прилага както трябва. Искам да ви попитам също така и следното. В рамките на общата политика се предлагат редица мерки. Предвиждат ли се трансфер на квотите, на които са свързани с известни опасения у рибарите? Какво е? Каква е вашата позиция? Как ще подходите към този въпрос? Много благодаря. И сега, господин Петърс, може би да ви дам думата за отговор на този първи кръг, след като ще продължим с въпросите. Заповядайте. Eh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички вас е, за въпросите и коментарите. Мисля, че е много важно да останем реалисти и да подхождаме по такъв начин към проблемите. Определено трябва да очертаем проблемите и да видим към какво трябва да насочим усилията си през следващите 6 месеца. Ето защо тази размяна на мнение с вашата комисия е важна. Радвам се, че това, което беше казано за симпозиума и връзката между учените и рибарския сектор, а, говори за подкрепата на вашата комисия за тази идея. Мисля, че хората напълно справедливо а, споменаха проблемите, свързани с комуникацията и диалога. На симпозиума ще бъдат разгледани няколко основни теми и сред тях е комуникацията. Мисля, че е следователно напълно справедливо да се посочи този аспект като приоритет. Госпожа Родос напълно справедливо посочи, че ако Учените водят добър диалог тогава и рибарите трябва да отговорят със съответната отвореност. Вие споменахте дневниците и предоставянето на информация от тези дневници може да, промене, да промени нещата, ако успеем да осигурим диалог между двете страни, това означава, че много от проблемите ще излязат наяви и това вече е предпоставка за тяхното решаване. Госпожа Левин, вие сте напълно права, когато казвате, че разговорите за научните консултации, научните заключения съвсем не са нещо лесно. Всички ние се тревожим от устойчивостта на рибното стопанство. Ето защо научните заключения играят много важна роля – по време на Белгийското председателство ние определено ще обърнем сериозно внимание на осигуряването на научни заключения, тъй като това не е никак лесно. Напълно сме убедени, че научният подход е единственият подход, с който можем да постигнем устойчивост на рибния сектор. Разбирам, че това е становище, което се споделя от вас и очевидно ще ни оказвате подкрепа. Що се отнася до въпроса за как ще постигнем това, всъщност Целта е да съпоставим научните данни с реалността в е, рибния сектор. И подходът е, трябва да бъде емпиричен, т.е. да се основава на действителността. Е, що се отнася до въпросите, свързани с скумрията и с да, аз споменах скумрията в своето изказване и може би ще бъде полезно да се спрем на повече подробности. Сега, възможно ли е да постигнем споразумение, крайбрежно споразумение? Сега, позициите на Фариойските острови, Исландия и Норвегия бяха толкова различни, че нямаше особена перспектива за споразумение 2010 година. Исканията на Фарайските острови за осигуряване на достъп и делът на улва беше толкова висок, че Норвегия и Исландия нямаха желание да постигнат компромис. Ние смятаме, да положим усилия да се постигне споразумение. От наша страна ще направим всичко максимално тази есен да се постигне споразумение и подкрепяме инициативата на комисията да се насърчат крайбрежните държави да постигнат споразумение. Както и вас, аз разбирам много добре, че ситуацията е сериозна за засегнатите държави членки. Искам изрично да подчертая, че по време на съвета на 29 юни комисарят пое ангажимент да окаже засилен натиск върху Фарерските острови Исландия. Те ще имат пълната подкрепа от наша страна и Белгийското председателство ще предприеме координираща функция и ще окаже натиск върху страните, които проявяват безотговорно положение. Нашата позиция в това отношение е пределно ясна. Сега по отношение на реформата на общата политика в областта на рибарството. През втората половина на 2010 година не очакваме законодателни предложения, свързани с реформата на ОПОР. И те са предвидени за първата половина от 2011 година, т.е. по време на унгарското председателство. Както вече казах, ние ще организираме симпозиуми, това ще бъде нашият принос. Нека също така да кажа, че Европейската комисия предвижда конференция по реформата на 16 ноември и Белгийското председателство ще осигури пълната си подкрепа за това мероприятие. Също така беше зададен въпрос за действия, за дела няма а, конкретни предложения, официални предложения от Белгийското председателство, но както казах, Белгийското председателство ще се страни към реалистична и стабилна а, рибна политика в а, бъдеще. Вече водихме дискусии за а, желанията, за вижданията, за нагласите и мога да поговоря по този въпрос. Мисля, че достъпът до водните басейни все още не е обсъден, на квотите и общия допустим улов са основните инструменти за защита на запасите и те трябва да се запазят. Необходимо е да се запази относителната стабилност. Е, смята се, че трябва да се избягва е, бракът, връзката между сектора и учените, е, подновяване на флота, също така стабилността на производствения сектор, по-добра организация на пазар, упростяване на политиката в областта на техническите мерки. Също така укрепване на регионалните консултативни органи. Проблемът за е, отделната прехвърляемост също така се спомена. В момента комисията обсъжда различни предложения, в това число въвеждането на индивидуални права за прехвърляемост. По време на неформалния съвет, където присъстваше и председателката, този въпрос беше обсъден и повечето от присъстващите не бяха против идеята за прехвърляемост като такава. Те обаче смятат, че всяка държава членка сама трябва да реши как и по какъв начин идеята ще бъде приложена на практика. Реших, че е уместно да споделя това съображение. Разбира се, госпожо председател, както вие самата споменахте, в момента а, ние работим в съответствие с Лисабонския договор и неговото, последствията от неговото влизане в сила за различните институции. Както казах вече, вярно е, че Лисабонският договор ще има сериозни последици и ние трябва да зачитаме ролята на Комисията по рибно стопанство. Знам, че бяха отправени много въпроси към моите предшественици, Испанското и Шведското председателство. И затова искам да подчертая, че е задължително договорът да бъде спазван то не само буквата му, но и духа му. Също така, мисля, че няма да е пресилен да се каже, че между нас може да има конструктивно сътрудничество. Моите служители и други могат да предоставят информация. Ние ще се погрижим вие да получавате необходимата информация. Аз познавам вашата гледна точка, що се отнася до преговорите. Много е важно обаче комисията да осигурява яснота, за да можем всички ние да работим заедно по конструктивен начин. Според мен това е един от най-важните въпроси. Мисля, госпожо председател, че се занимах с основните въпроси, които ми бяха зададени. Благодаря, каза председателката. Сега давам думата на депутатите, които искат да се изкажат. Ще се постараем да приключим в 10.15. Повече няма да приема искания за изказване. Сега дам думата на господин Стивенсън. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че е, приемате такова отношение сериозно към проблемите с, скумрията. Както и господин Галагар каза, това не е някой казаха, че това не е част от преговорите за присъединяване, но аз ще кажа абсолютно част е от преговорите за присъединяване. To, uh, the, the EU, if they become a member, their attitude is absolutely essential, and if they are going to act in an irresponsible way. трябва да няма никакво съмнение. какво е сериозното въздействие на отношението а, към един бъдещ нов член на Европейския съюз. По въпросите за а, ОДУ-тата, общия допустим улов и квотите, те засягат живота на рибарите. Видя, виждал съм а, предварителният, предварителните съвети, предварителните препоръки по отношение на ОДУ и квотите за Северно море. И отбелязва се, че след сезона на хвърлянето на хайвера, биомасата е намаляла и смъртността на рибата се е увеличила. Затова са необходими повече, необходимо по намаляване на дните за риболов. В миналото намалихме броя на дните, през които рибарите могат да излизат в морето и въпреки това сега смъртността у рибата се намалява. Очевидно този подход не е ефективен. Знам, че при разглеждането на общата политика ще се разгледат альтернативни подходи, но по-нататъчно намаляване на дните за риболов тази зима няма в никакъв, по никакъв начин да помогне за намаляване на смъртността и намаляване на рибните запаси. Трябва да помислим за други технически мерки и задачи. А, а, науч, науката не отговаря на нуждите и а, е, това се признава. Няма е, достатъчно добър анализ на състоянието на рибните запаси, защото, запаси, защото някои страни, включително Франция, Холандия, пък и Белгия, не дават оценки за запасите. Всички страни членки трябва да спазват правилата, за да можем да получим най-добрата възможна научна оценка. И затова ви а, призовавам, а, а, господин а, председател, вашата страна, а и Франция и Холандия да предоставят тази информация, а, за да можем да стигнем до по-точни заключения, а, върху които евентуално да препоръчаме по-нататъчни съкрещения. Благодаря. Госпожа Билбао. Тя е докладчик за многогодишните планове за Аншвата. Господин председател, искам да кажа, че трябва да примирим доходността и устойчивостта Трябва да използваме възможностите, които, които имаме за тонът, за хамсията и за други риби, за мерлузата. Трябва да помислим по-точно как да балансираме тези критерии. Трябва също така да има и сътрудничество между риболовния сектор и науката. Това ще бъде един от инструментите, който трябва да използваме. Ако взема хамсията като пример, а, това е сектор, който познавам, тъй като риболовът на хамсия се практикува много там, където аз живея, трябва, ние имаме голям интерес да има устойчив риболов в този сектор, защото рибарите трябва да могат да изкарват прехраната си, като ловат хамсия. И затова сътрудничеството ни с учените трябва да бъде отразено и на институционно ниво. Трябва да работим по-прозрачно. И за мен удивителен е фактът, че няма достатъчно прозрачност, когато се представят нещата пред съвета. Това е нещо, с което много пряко ме засяга. Защото инициативите, когато отстигнат до съвета, стигат доста разводнени. Вие самия споменахте прозрачността. Аз съм за прозрачността работим в, в всеки в своята конкретна област, но бихме искали да ви помолим, вие също да се погрижите за осигуряване на по-голяма прозрачност. Не може да искате от нас да бъдем а, прозрачни, а, ако вие и съвета не сте достатъчно прозрачни. Това не е единствената област, в която е необходимо сътрудничеството между научните институции – и сектора рибарство. Необходимо е тясно сътрудничество между рибарите и Испанският институт, научен институт в страната на Баските. Такова сътрудничество съществува. И съгласно плановете, които съществуват, в резултат на това тясно сътрудничество – се разработват плановете за хамсията и за устойчива риболов. Затова бих искал да, да ви призовя по време на вашето председателство да работите опорито, за да се даде, преди по-голяма роля на рибарите. Защото когато говорим за рибарство, може да оставим отрицателни впечатления от тези, които се занимават с ловене на риба. действителността е твърде сложна. Трябва е, да представяме една точна картина и когато а, е, говорим за научни данни, а, е, а, когато говорим за резултати, а, не винаги вината е онези, които ловят рибата. Аз като съм докладчик за дългосрочните многогодишни планове а, за улов на хамсия. И ние е, участвахме в тристранните разговори, за да постигнем поразумение по време на Испанското председателство. Е, но след това ни казаха, че съществуват съмнения по отношение на, на правната основа за прилагане на Лисабонския договор. Искам да попитам, мислите ли сега, че ще може през септември да проведем нова тристранна среща, за да се опитаме да придадем на тези планове окончателен вид? Секторът очаква приемането на тези планове. Имаме на лице предложение на комисията и на съвета, а сега нещата забуксуваха. Трябва да се анализира как всичко това ще повлияе върху а, пазара в областта на а, рибните продукти има много оплакване по отношение на инспекциите на работата на трети страни. Следващ въпрос от господин Санчес Преседо. Ще съм кратък. Да, благодаря. Благодаря на господин Петърс. И да подчертая, че споделям неговите приоритети. Приоритетът обаче, който е, той не спомена, е така наречения бюджетен бюджетен клон. Когато направи връзката между научно развойна дейност и опор, този бюджетен клон от техните взаимоотношения сякаш не бе засегнат достатъчно. И бихме могли много повече да си сътрудничим научни институти и работещи изобщо в бранша. Така ще създадем допълнителна добавена стойност на рибарите, на производителите, а и след това на работещите по-нататък по веригата. Хвърлянето на допълнителна светлина върху връзките по тази верига, а и на връзките на сектора с трети държави, ще се отрази благотворно на всички ни. И тук искам също така да посоча, че новите правомощия на парламента в областта на риболовната политика са недвусмислени и за това вие трябва да работите за да, можат, за да могат нашите нови правомощия да присъстват не само в областта на рибното стопанство, а и в търговията. Сега, новите възможности за риболов, както добросъдската политика, така и политиката за присъединяване на нови членове, трябва да, я отразя, да ги отразяват. Неодавна подписахме споразумение с Марокко, и трябва да установим някакъв механизъм за неговото наблюдение. Това исках да ви кажа. Благодаря ви. Господин министр, имате думата за отговор на последните, на последните ви зададени въпроси. Благодаря. Eh, благодаря, госпожо. Благодаря. Искам да благодаря на депутатите за много уместните въпроси, които зададаха. Вече казах, че проблемите, свързани с присъединяването на Исландия, са изключително важни. Присъединяването не се... Основното съображение в присъединяването не е рибния сектор, е, само, че е, този сектор определено играе значение. Ние ще следим много внимателно е, сектора рибно стопанство. Що се отнася до системата за общия допустим улов и квотите, Необходимо е всички държави членки да спазват своите задължения по сегашната система. В противен случай няма да има условия за равнопоставеност. Приемам обаче, че в бъдещия опор това ще бъде важен аспект. Отбелязах вашето становище по въпроса. Мисля, че повечето държави членки поддържат запазването на ОДО и квоти. По-нататък, госпожо Билбао, напълно справедливо Споменахте рентабилността и въпроса за цените. Също така много справедливо посочихте, че има нужда от прозрачност. Аз самия съм голям подръжник на тази идея. Въпросът не е само в скумрията, а и в аншуата. Споменахте и ролята на рибарите в а, а, скумрията и хамсията. Вие зададахте справедливия въпрос кога ще се постигне напредък. Ще ви помоля за малко търпение. Работим интензивно по въпросите ви. Отбелязах и вашите въпроси. Убеден съм, че ще имаме възможност пак да се занимаем с тях и ще се постараем да намерим прагматично решение максимално бързо. Сега преминаваме към госпожа Пресейдо. Вие започнахте с проблемите за бюджета. Аз не казах нищо за бюджета, но разбира се, не можем да не кажем, че ако искаме добра е, рибна политика, трябва да разполагаме с съответните средства. Знам, че в е, сегашната ситуация е, въпросът за повишаване на бюджета не стои на дневен ред. Независимо от това, ни трябват средства, за да осигурим устойчивост на рибния сектор. Споменахте също така риболова на дребни, на по-ограничени мащаби. Тук става дума за рибно стопанство, за а, флоти в, на дребен мащаб. Това е един от а, въпросите, по които се води дебат. Възниква проблемът и за дефинициите. А, нещата все още не са приключили но вие напълно справедливо повдигнахте въпроса за малките е, флоти е, и за дребните рибари. Споменахте търговски споразумения с трети страни, е, като се поз... споменахте по-конкретно Марокко. По този въпрос Сегашният протокол изтича в края на февруари 2011 година. Споразумението е важно за много държави членки. Както знаете, при всяко споразумение се прави оценка и ние очакваме резултатите от тази оценка или проучване да излязат скоро и като председателство ние е, ува, зачитаме правото на Европейската комисия на инициатива и ще изчакаме да видим е, какво мисли комисията за подновяване на това споразумение. Мисля, госпожо председател, че отговорих на всички въпроси и отбелязах много от направените предложения. Много ви благодаря, господин е, министър-председател. Разбрахте, значи, какви са нашите тежнения, нашите безпокойства. Сега пък аз искам да ви отговоря на един ваш въпрос за регламента за технически мерки в Балтийско море, която ще трябва да прием, който ще трябва да приемем преди януари, за да няма законов луфт. Аз пък бих помолила да ускорим ритъма, за да темпото, за да може да го приемем дори преди края на декември месец. И е нещо друго, което също ни вълнува и ке никой не а, спомена, това са нашите бюджетни ограничения. Бюджетните ограничения, които ни наложи съвета. Това се отрази на всички бюджетни линии в много голям размер, при това в много голям процент. И това е несправедливо. Това е абсолютно недопустимо точно в момент, в който реформираме нашата опор. Никой не би оправдал една такава крута мярка, никой не би я подкрепил. Преди парламент, преди парламента имаше последната дума при незадължителните разходи. Сега с Лисабонския договор обаче нещата са в наш ущърп. Нямаме последната дума, така че моля вие да защитите тази наша позиция. И с това, господин министър-председател, искам да приключа, да ви пожелая много успех в, по време на вашия мандат и прекъсваме за две минути, за да придружа господин министра до вратата. Благодаря. Sí, eh, venga, aunque quedemos pocos, tenemos que... Добре, не останахме кой знае колко, но наша задача е да довършим дневния ред, следващата точка от дневния ред. Всъщност го променихме, ако си спомняте. Така че сега ни предстои точно въпроса, по който говори господин министър-председателя и който аз споменах накрая, а именно регламента свързан с ограничителните и подборни мерки при улова на калкан в Балтийско море накратко и ясно казано, за да се разберем, това са техническите мерки, които трябва да бъдат отделени тази година от ОДУ и квотите, тъй като по силата на Лисабонския договор техническите мерки трябва да бъдат приети чрез процедура съвместно взимане на решение и вън от парламента и съвсем отделно от ОДУ и квоти. Така че на 1 януари до година трябва да влезе този нов регламент в сила, за което групата на господин Гробарчик и на господин Стивенсън трябва да изработи позиция преди края на тази година. Комисията сега има думата, за да ни представи предложението. Има ли всъщност някой от комисията? А, има, извинете, извинете, много избързах с упрека. Благодаря. Съвсем кратко обяснение. Регламента за улов в Балтийско море предвижда технически мерки. Регламента беше прият през октомври миналата година от съвета, преди влизането в сила на Лисабонския договор. Техническият регламент трябва да бъде приведен в съответствие с Лисабонския договор Значи, двете изисквания, които бяха включени, трябва да бъдат преместени в друг регламент. Затова ние предлагаме изменение на регламента за техническите мерки за Балтийско море. Единствено, за да включим тези две изисквания в регламента. Първо, е, забрана за е, изхвърляне на законно е, е, разтоварена риба и второ ограничение за, за ловуване на калкан и писия. те ще бъдат добавени към регламента за техническите мерки който ще бъде в сила през 2011 година. И а, а, възможно е също така всички а, технически мерки, включително и за Балтийско море, ще бъдат вероятно преразгледани в, при а, реформата на общата политика. А, целта сега в момента е само да включим тези а, а, два текста в а, а, регламента за Балтийско море, който обясних защо е необходимо. Благодаря ви, госпожо Борхес. Някой колега депутат иска ли да вземе отношение? Но Няма никой желаеш, така че благодаря на комисията. И тъй като нещата са спешни и вчера вече се разбрахме по този въпрос, предлагането на проекта, всъщност изложението му ще бъде на 19 септември. Изменения се представят до 5 октомври. Гласуваме в комисия 26 и 27 октомври и на декемврийския пленум гласуваме. Така ще изпълним всъщност целта за преди 1 януари. Така, благодаря ви отново. Минаваме към следващата точка от дневния ред – която е свързана с представяне на изследване относно предотвратяването на инцидентния улов на китоподобни във водите на Евросъюза. Това изследване бе заявено по време на миналия мандат от социалистическата група. Решихме да да уважим тази тяхна молба и Ирландският университет на Сейнт Андрюс го изработи. Така че има думата господин Райан за, за колкото време също си искате. 20 минути са предвидени, но може и малко да удължите, въпреки че не чак часове. Благодаря. Um, okay, uh, thanks very much. I'm sorry for the delay in starting. Technical issues again. Съжалявам за това, че започваме с закъснение. Аз ще представя едно проучване, което направихме скоро за парламента за намаляване на прилова на а, китоподобни Аз ще разгледам контекста на проблема, целите на проучването и след това ефективността и разходоефективността на съществуващото законодателство и накрая ще премина към някои заключения и препоръки. И така, прилова на китоподобни е глобален проблем. Едно неодавнашно проучване сочи, че само някои а, мигриращи китове не, не страдат от а, а, прилов. Проблемът обаче не се разбира много добре. Знаем, че има такъв проблем, но в какво точно се състои, не знаем. Има притеснения за някои рибни стопанства в Европа. Пред няколко години имаше а, проблеми, например, в Бискайския залив. Мисля, че един от основните проблеми с този прилов е, че животните се смята, че са харизматични чаровни, затова хората обръщат с толкова сериозно внимание на тях. По време на проучването ние разгледахме ефективността на съществуващите законодателни инструменти – Що се отнася до директивата за местообитанията от 1992 година, е поет ангажимента да се намали прилова на китоподобните. През 2004 година комисията реши, че съществуващия регламент не е, осъществява целите, за които е прият и за това беше е, прият е, нова, нов документ. Въпросът е, постигнати ли са целите? Що се отнася до разбирането на проблема, трябва да се види състоянието на различните видове. Във водите на Европейския съюз няма добро разбиране за популациите – това, което съществува, са само приблизителни разчети. Има няколко метода за, за да се разбере сериозността на проблема. Единият е взимане на извадки от разстояние, другият метод са преоценки, които се основават на частични извадки и накрая са маркирани модели. Що се отнася до това, което знаем, имаме абсолютна оценка за основните видове, видовете в Северно море, Балтийско море и Северно-Източни Атлантически, Атлантически океан. Е, те се основават на три проучвания SCANS 1, SCANS 2 и кода. Няма обаче достатъчно данни за други видове. Знаем много малко за това как са подразделени видовете и дали има миграция на видовете от, един, от едно море към друго. И имаме много малко надежни данни за Средиземно море и Черно море. Оценките обаче остават хетерогенни и са незадоволителни от управленска гледна точка. Сега ще ви дам представа за мащабите на проблема, за морската крава Виждате на таблицата как са се променили популациите. Тук са дадени данни за обикновените делфини, що се отнася до кода. Също са дадени някои данни в северо-источния, северо Атлантически океан. Ето тук имаме една по-пълна картина на състоянието на основните видове. морската крава е широко разпространена и, и има в големи количества, но има проблеми в Северно море и Балтийско море. И за повечето от тези популации Проблемът е можем да кажем, че има достатъчно количество, Що се отнася до прилове и това как се оценява той, той се върши по четири метода. Е, страндинг, интервюта, дневници и преки независими наблюдения е, чрез обсерватори електронно е, наблюдение в Европейския съюз се осъществява само пряко наблюдение. И това е единствения това е метод, който се смята за най-надежден. Що се отнася до равнищата на прилова в Североисточния Атлантически океан, Северно море и Балтийско море, данните, с които разполагаме, са доста непоследователни. Когато обаче се екстраполират тези данни към морския флот, виждаме, 1100, че имаме 1194 морски крави. Имаме и данни за хрилните мрежи, за обикновените делфини, които често стават жертва на английските хрилни мрежи обикно... Е, и също така и на френските пелагични тралове. Има в е, други морета няма данни за е, прилов. Що се отнася до Средиземно море и Черно море, Нещата са съвършенно различни. Има много малко информация за популациите, много малко конкретни програми за наблюдения. Също така има сериозни проблеми с някои други видове, като морските костенурки. Не е пресилено да се каже, че не знаем почти нищо за популациите или прилова а, но имаме всички данни да смятаме, че те са в лошо състояние. Що се отнася до наблюдението и неговата ефективност, всъщност извадките са недостатъчни. Има проблеми с формата на данните и с формата на отчетите. И има данни, че не се следят онези видове, които трябва да бъдат следени. Освен това, наблюдението често е свързано с високи разходи. Можем да кажем, че няма надежна оценка на въздействието върху популациите за период от 6 години. Една от целите на документ 812 е да се постигне 30% намаление, но много малко държави членки са постигнали тази цел. повечето смятат да прилагат прак от 5 до 10 проенца. Като имаме предвид, че целта е 30%, равнището на обхват, което е необходимо, е много високо. С други думи, трябва ни различен подход. В Съединените щати прилагат потенциално биологично отстраняване. Този метод се прилага спрямо застрашени видове. Друг подход е Аскобанс. Сега в, Европ... в Европа виждате на таблицата какво би било съотношението. Разбира се, тези, към тези данни трябва да подхождаме е, внимателно. Сега да вземем за пример 25 риболовни дейности и а, на 100 а, една, от, една е с прилов. След 100 улова можем да сме сигурни, че не сме постигнали необходимото прагово равнище. Ако наблюдението продължава след 100 улова, оценката на прилова ще бъде малко по-добра. Разбира се, има проблеми с тази система, по-високи прагови равнища. Друг проблем е кой взима решение, как се постига споразумение с държави, които не са в Европейския съюз и също така държавите членки са унези, които трябва да докажат, че не представляват заплаха. Европейс... Има очевидна нужда от координация на ниво Европейски съюз и ангажираност. Що се отнася до намаляването, основната мярка е използването на акустични устройства, които издават акустични а, сигнали. На пазара се предлагат 6 вида и различни вариации. Дават ли резултат? Проучванията през последните 20 години казват, че те дават резултати при морските крави и рибни стопанства с хрилни риби. За другите видове не е толкова ясно. Необходима, необходими са повече проучвания. Не знаем дали те дават резултат при пелагичния риболов. Подходящи ли са за целта? Е, все още няма е, научни, надежни научни данни. Е, процента на неуспешно използване е доста висок. Трайността също така е относително ниска и контрол върху качеството не е много добро, но поне батериите работят. Има ли съпътстващи ефекти? Няма доказателства. Що се отнася до морските крави, няма доказателства, че, с тези, че тези устройства не могат да се прилагат в някои местообитания. Има някои притеснения, легитимни притеснения за безопасността, например изтичане на химикали от батериите, също така оплитане в съоръженията. Повечето от тези проблеми могат да бъдат преодоляни. Могат ли да бъдат наблюдавани? Има сега потенциално решение. В е, Дания и Германия е разработено едно е, устройство за наблюдение. За съжаление, според регламентът е, рибарите са унези, които трябва да, е, да дадат доказателство. Така че въпросът за контрол – е решен, но от гледна точка на рибарите нещата не са решени. Има ли альтернативи на акустичните устройства? И да, и не. Има пасивни акустични рефлектори, нещо като котешките очи по магистралите, има акустично плътни а, мрежови а, материали, които са по-акустично видими за китоподобните. Има няколко изолиращи устройства, които се прилагат при пелагични мрежи. Също така се изпробват и някои средства в хрилни рибни стопанства. Също така традиционно изолиране на определени райони за определен период от време, т.е. за определен период от време и в определена на зона се забранява хрилния риболов. Има ли полза от всички тези устройства? Няма окончателни доказателства. Някои са обещаващи. Последните изпитания, има изпитания с костични мрежи. Изолиращите устройства определено намаляват прилова. Що се отнася до затварянето на определени зони за, за определен период от време, те дават резултат само тогава, когато приловът е предсказуем. В момента акустичните устройства се оказват, че са най-доброто решение, макар че те могат да се прилагат само за един вид и само за един тип съоръжения. И така, какво можем да кажем за ефективността на директивата за мест... местообитанията? Заплахите са свързани с потенциалното бъдещо въздействие върху видовете и върху популацията. Когато погледнем данните, нещата са противоречиви и няма разлика между заплаха и натиск. Например, морската крава в Северно море. Някои държави членки казват, че е, нещата са неблагоприятни, други казват, че са благоприятни, така че е много трудно да се каже е, каква точно е ситуацията. Има различни критерии, различни тълкувания. В базите данни има много малко е, качествени данни за прилова. Какви са основните проблеми? Директивата за местообитанията не залага ясни цели, няма насоки за представянето на доклади. Има дублиране с документ 812-2004 година, но няма връзка. също така не се обръща внимание на наблюдението върху случайният прилов. И ако не беше 812, щяхме да сме още, в още по-тежко положение. По-лесно е да създадат защитени райони, които обаче са неефективни. Нашата, нашето заключение е, че директивата за местообитанията трябва да бъде преразгледана и защитата на китоподобните трябва да се осъществя в съответствие с друг документ. Що се отнася до разходоефективността на регулаторните изисквания, не е направена оценка на разходите, с които е свързана директивата за местообитанията трябва да се обърне внимание на, разхода на разходите, свързани с програмите за наблюдение и разходите за акустичните устройства. Що се отнася до разходите, свързани с програмите за наблюдение, общо са проведени 9530 дни наблюдения. Разходите са, както виждате, доста високи и не можем да твърдим, че разходоефективността е особено висока. Данните изглеждат странни, но те не ни показват цялата ситуация. Що се отнася до акустичните устройства, първоначалната инвестиция е значителна. Като погледнем и годишните разходи за поддръжка, те, са, те се движат в един доста голям диапазон между 484 хиляди. Вероятно, по-точната цифра е 3 хиляди, така че разходите не са незначителни. разходоефективна ли е а, директива 812-2004. Разходите за наблюдение са твърде високи а, с оглед а, на регистрираните равнища на прилова. Също така трябва необходима по-добра координация и интеграция, необходимо да се използват нови технологии, Самите устройства са скъпи и все още не отговарят 100% на целите, за които са замислени. И в заключение, дали 812 от 2004 постига своята цел от части, тъй като а, тя а, този документ ни дава по-добри е, знания, по-добра представа за прилова на китоподобните. В момента обаче няма надежна оценка на въздействията и върху популацията след 6 години. Всъщност е, става дума за откъслечно, е, не винаги надежно наблюдение. Е, що се отнася от директ директивата за местообитанията, постига ли тя своите цели? Ами не съвсем. Тя би трябвало да е полезен инструмент за анализ на състоянието на популациите, само че това, което виждаме там е противоречивост на данните. данните са непоследователни и качеството им е лошо. Както казах, трябва да има по-добра координация, за да се договори статут на популациите и какви да са целите на защитата. Определено е необходима повече гъвкавост и координация на наблюдението, т.е. да се знае кой какво прави и къде го прави, за да има разходоефективност. Наблюдението трябва да бъде интегрирано в една по-широка екосистема в момента се осъществява много наблюдение, но в, различен, в различна рамка. Освен това, трябва да се използват нови технологии, както казах. Също така, е, трябва да се провери дали не може да се подобри е, качеството на акустичните е, устройства, да станат те по-здрави и по-управляеми също така е необходимо да продължи проучването върху други мерки. Да не забравяме мерките в Средиземно море за морските костенурки и други видове. Необходима е ясна връзка между 812 и директивата за местообитанията и дали наблюдението на прилова трябва да се осигурява в съответствие с директивата за местообитанията. Eh. Много благодаря. Благодаря ви, господин Раян, за вашата презентация. И искам да ви кажа, че този въпрос мен по принцип не ме вълнува кой знае колко, но вашето изложение ме развълнува, заинтересуваме. Не знам дали някой иска да вземе отношение. Господин Валенса, заповядайте. пани Pani Przewodnicząca. Przede wszystkim ще просить zaraz będę... Благодаря, госпожо председател. На напред. Искам да се извиня, защото трябва да напусна скоро и да отида в друга комисия. А, имаме а, а, данни от непреки наблюдения за морските краби. Не знаеме каква е популацията и как е, е разположена. Как оценявате потенциалният прилов? Защото трябва първо да се знае а, е, броя на популацията, за да може да изпълним проектът, който се предвижда по Life Plus. Какъв е делът на на отделните страни членки за следене на прилова на морски крави в Балтийско море и в Северно море. Защото при малки популации наблюдението е много трудно, особено когато става дума за специални местообитания, които се нуждаят от защита. И тъй като нямаме достатъчно данни за популациите в Балтийско море. Нямаме и, данни за отрицателното въздействие на хрилните мрежи. мисля, че трябва да се възстанови практиката на риболова през 2012 година. Е, регламент 812 от 2004 година не отчита социалните въздействия, които са много сериозни в случая на Полша. През 2006-2007 година Полша въведе е, програма за монитор, как въздействат хрилните мрежи върху морските крави и е, Бих искал да ви напомня, че Европейската комисия ще предложи на парламента и на съвета, трябваше да предложи да, а, на съвета и на а, парламента въздействие за, съобщение за въздействието на хрилните мрежи върху морските крави, но не направи това, не изпълни това задължение. Затова искам да попитам какво е положението сега и кога ще бъдат публикувани резултатите от оценките. Да, не знам дали от комисията може някой да ви отговори. За всеки случай давам думата на господин Райен за отговор. Uh, Първо трябва да кажа, че аз не съм специалист по китообразните, нито съм биолог, Въпросите са много специфични. Вие работите с много малки популации и както при повечето малки популации, картината е така доста откъслична. Как да се реши въпроса с какво е въздействието на крилните мрежи и тяхното използване в Балтийско море? Въпросът е политически, не мога да ви дам отговор – имаме подобно положение с ловът на тунец в запад, до западните брегове на Ирландия. Разбирам, че в, в, в този подход вероятно няма да сработи в Балтийско море, тъй като броят на популациите е много малък. Но не мога да отговоря на въпроса ви. Госпожа Сантос. Um, um, Добро утро. Искам е, да ви уведомя, е, че съгласно регламент 812 комисията представи на Европейския парламент и на съвета миналата година първият си доклад относно въздействието на този регламент, възоснова на докладите, които получихме от страните членки. За Балтийско море поискахме научна оценка и не, не, обаче не получихме информацията, която не беше необходима, за да направим заключение. трябваше да представим и втори доклад по този е, регламент. Доклад, който в момента подготвяме и ще го представим в края на текущата година на парламента и съвета. Очакваме, че възоснова на информацията, която събираме от 2004 година насам, ще бъдем в състояние да направим нови заключения. Както и възоснова на проучването, което Доменик представя днес. Поискахме също така страните членки да направят подобна оценка в своите доклади. Обсъждаме и други възможни подходи. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Сантос. Заповядайте, госпожо Родост. Благодаря. Благодаря и за толкова интересното представяне но съм разочарована, няма да го крия, защото винаги сте ни казвали до сега, че няма данни, а пък това винаги мен не ми е било достатъчно като отговор. И когато се обърна към научните работници, пак получавам същия отговор. Питам тогава какво можем да направим ние тук в нашата комисия, за да подобрим това събиране на данни. Благодаря. Sí, señor господин Стивенсън. I'm... И аз искам да благодаря на господин Риан за много интересното изложение. Казахте, че данните за прилова на китоподобни са неточни и приблизителни. Въпреки това, те ни изпълват с ужас. Наскоро бях в Чили, видях, че те полагат огромни усилия да няма прилов на китоподобни, особено делфини, изпращат гмуркачи, които да, в мрежи, които да изтикват делфините понякога а, стават и трагични случаи. А тук ние в Европа, ние просто убиваме а, голям брой е, китоподобни. На мен ми се струва, а, че това е трудно за вярване. Надявам се, че а, всички, които трябва, чуват това послание е, и ще се предприеме дейно за да спре това. Аз живея в западния бряг на Шотландия и когато бях дете, гледахме е, морски, гърбовете на морските крави, знаехме, че те гонят а, а, пасажи, херинги. Сега няма нито едното, нито другото тази част ни казват, че вече няма, няма риба. Всичко сме унищожили. Е, не можем да продължим, да, да, да позволим това да продължава. Госпожа Льовин. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря за проучването, което ни представихте. Пълно с факти. Бързичко вървеше, но очевидно то се основава на а, сериозен анализ. Искам да кажа, че съм съгласна с господин Стивенсън. Всички китоподобни морските крави изчезнаха от а, водите на Швеция, откъдето съм аз проблемът изисква решение и това проучване според мен е стъпка именно в тази посока. Благодаря ви, госпожо Льовин. Господин Райан, искате ли нещо в заключение да кажете? Заповядайте. Yeah, well, uh, да, е, няколко неща ще кажа. Става дума за много рибни стопанства и в много от тях няма никакви проблеми. Така че просто ще прахосаме средствата, ако трябва да следим тези стопанства. Значи трябва да установим къде точно са проблемите. Значи трябва да намерим къде са проблемите и там да проведем наблюдението. Е, има решения, които въжат за един вид, не въжат за друг. Трябва винаги да се помни това. Наистина не знае много. Но все пак може да направим някои така приемливи оценки, възоснова на които може да работим. Американците имат наблюдения, доста добри наблюдения, но работата не е лесна. Но като изхождаме от това, което знаем, може да направим приемливи допускания. Но това е проблема с оценката на въздействието на един подобен регламент. Той обхваща доста голям област и много често правим наблюденията не там, където трябва. Това се отнася и за други регламенти. По отношение на комисията, трябва да кажа, че те се опитват да въведат стандартен формат на докладване на данните, което би улеснило работата. За анализ на различни части на регламента и това как те работят. Благодаря. Добре, тогава пак ви благодаря много, господин Раян. Благодаря и на представителите на комисията. И така приключваме тази точка от дневния ред. Следващата е точка разни. Има ли нещо? Няма. Последната точка тогава са съобщение на председателя. Относно взетите от координаторите решения, аз съм ви ги раздала вече. И най-важният въпрос, който всъщност ще ни занимае отново през, а, през септември месец, са, са проблемите свързани с прилагането на Лисабонския договор. На време идва лятната отпуска, ще ни даде време за размисъл и ново едно ново заседание на координаторите плюс заместник-председателите на комисията в, през септември месец ще ни позволи да си избистрим идеите и тогава, ако няма нищо друго, а има нещо, има нещо. Господин Галагер, след това госпожа Родост. Два въпроса. Следващото ни заседание е на 30 август и разбирам, че днес гласуваме бюджета. Аз съм на мисия тогава, кога смятате да се гласува, защото на някой ще им е трудно да присъства тук в 3 часа. И второ, аз бих искал да участвам на съданието на координаторите и председателя за Лисабонския договор и Скумри и Сафрида. Може ли това да стане по време на заседанието през септември? Аз мисля, че може, да, да, но за сега да не се ангажирам с нищо конкретно. Ще се наложи да изчакаме до края на лятото. И тогава, ако има нова информация относно това колко часа се гласува, гласували се в 3 часа, ще се постараем но да не говоря така на Изус, ще говоря с председателя, ще се опитам да не е много рано. Заседанието е от 3 до 8, 8.30, така че евентуално в 5 часа да бъде нашето гласуване, тогава ще има възможност. Повечето хора ще са дошли вече. Благодаря ви всъщност, че повдигнахте този въпрос, защото не е първият ни проблем с гласуването и разписанията. Ще се опитам, значи, казвам, да бъде в 5 часа. Не знам какво ще успея, но ще направя всичко по силите ми, госпожо Родост. Благодаря и аз искам да повдигна отново въпроса за наблюдателния ни статут. Благодаря ви, госпожо Фрага, че го предвидихте отново в дневния ред на заседанието на координаторите за септември месец. Моето предложение е конкретно и предлагам след едно или две заседания пак да се върнем на въпроса. Ако има нужда, трябва пак да проведем допитвания с нашите политически групи. Ако ако наистина искаме да постигнем това, за което се уточнихме вчера, няма да повтарям сега в подробности, но ако решим, трябва да имаме осигурена подкрепа от страна на нашите политически групи. Предлагам ви, значи, отново след едно-две заседания да се върнем на този въпрос и да го дообсъдим. Благодаря. Благодаря. Така и ще направим. Освен, значи, съобщението, че следващото ни заседание на 30 август в Брюксел, остава ми само да ви пожелая весело лято, приятна отпуска на господа депутатите, на всички колеги, представители на службите на комисията и на парламента. Почивайте добре, ще много риба, ще си починете, ще заредите батериите. Благодаря.